Благодаря, господин председател. Исках да ви попитам какво се случва с запитването и проучването от страна на парламента по отношение на измамата при гласуването на госпожа Люпен. Chamber... Председателя каза, че депутатите ще получат информация за резултатите от разследването. Мисля, че част от истината е скрита. Госпожа Люпен призна, че заместник-председателя Маседо Граф е гласувал вместо нея. Тя обаче не ни каза, че генералният секретар на Фронт Национал, господин Никола Бей, също е гласувал от нейно име. По законодателството за емисиите, случая Volkswagen. Моля ви в разследването да вземете предвид и тази втора измама. Значи имало е гласуване не само от заместник-председателя или от съпредседателя, а и от генералния секретар. Благодаря. Е, Благодаря, госпожо Кораца Билт. Искам да ви информирам, че председателя в момента следи какво се случва с а, този случай. Госпожа Лепен. Господин председател, мисля, че това беше вашата минутка слава. Аз искам думата по смисъла на член 22, алинея 4 от правилника. Наистина аз съм дълбоко наранена. Не искам сега да ви а, нападам, но аз съм бъдещето, защото може би всички знаете а, това стихотворение. А по време на Първата световна война имаше много жертви и днес честваме примирието, война в която загинаха 9 милиона души в Европа. Европа трябва да спазва неработните дни на държавите, в които се намира институцията. В Белгия днес е неработен ден. Ние трябва да отдадем дължимото на загиналите. Така че в символ на протест бих искал да помоля на всички французи да напуснат залата и да не участват в гласуването. Благодаря. Процедурен въпрос. Господин Крамер. Господин председател, поне този път няма да има измама при гласуването, защото сега всички ще излязат. Господин Крамер, процедурен въпрос. Искам да попитам следното правите от тук нататък с измамата, с тези паралелни гласувания? Ще зачетете ли тези гласове, тъй като оставаше дума само за един глас повече за или против? Какво ще стане с резултата от гласуването? Председателя. Председателя на парламента в момента следи какво се случва и разследва случая. Господин Обермайер, процедурен въпрос. Благодаря, господин председател. Не знам, може би не съм чул правилно. Приветствате факта, че някой, който ви е неприятен, напуска залата. Ако това е така, трябва да се извините. Срамно е, че вие като председател вземате такава политическа позиция. Ако това не е било така, имало проблем с превода, но искам да чуя. Правилно ли съм ви разбрал, господин председател? I think the wrong translation. Uh, put order. Председателя казва, има проблем с превода. Господин Меланшон, процедурен въпрос. Благодаря ви, господин председател. Аз съм французин няма да напусна залата от уважение към нашата институция, но искам всички да знаете, че този че днешния ден започна с хиляди черемони за почитане на началото на най-ужасното кръвополитие на континента ни. Европа не може да бъде без сърце и ако искаме да бъдем европейци, трябва да не се повтаря всичко, което предшестваше 11 ноември. Нека да си спомним тези събития. Мерси по комисия депите. Благодаря, господин депутат. И сега преминаваме към гласуването. Доклада на господин Зориньо. Решенията за оперативна съвместимост като средство за модернизиране на обществения сектор. Аз също ще гласувам. И сега целият текст, блок номер 1, изменение 92. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Сега гласуваме предложението на комисията. Поименно гласуване. Głosowanie zostaje zamknięte. Край на гласуването. Приема се. Следващото гласуване, начало на гласуването, поименно гласуване по резолюцията. Гласуването приключи. Приема се. Много ви благодаря. Преминаваме нататък бъдещия пакет от мерки в областта на въздухоплаването. Съвместно предложение за резолюция от страна политическите групи. Параграф 1. Първоначалният текст на две части. Първата част. Кой е за? Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Втората част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Параграф 3. На две части. Първоначален текст. Първата част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 4. Първоначален текст на две части. Първата част за. Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част за. Против.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 въздържали се, приема се. Параграф 11, първоначален текст на две части, първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, благодаря, приема се. Параграф 12, първоначален текст, първата част за, против, въздържали се, благодаря, приема се. Втората част, за, против, въздържали се, благодаря, приема се. Параграф 15, първоначален текст, за, против, въздържали се, благодаря, приема се. Параграф 16, първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. Благодаря. Параграф 17, първоначален текст, поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. След параграф 17 имаме устно изменение. Пан посъл Малтезе. Господин Малтезе. И така. Текста е следния. Прикамва комисията да укрепи защитата на работниците и потребителите в случай, че една авиокомпания изпадне в фалит. Не мисля, че трябва да има някакви възражения. Тук става дума за справяне с бъдещите рискове. Има ли въз... възразяващи спрямо от това изменение? Да гласуваме ли? Не. Имаме ново, ново положение в залата. Трябва да преброим дали имаме 40. Да, очевидно е, че има над 40 депутата, които възразяват, така че не можем да гласуваме под това устно изменение. Така стигаме до параграф 18, първоначалния текст. За, против, въздържали се, благодаря, приема се. Параграф 19, първоначален текст. За, моля да вдигате ръце, против, въздържали се, приема се. Параграф 20. Първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. Това не е последното изменение. Параграф 21. Първоначален текст на две части. Първата част за, против, въздържали се, благодаря, приема се. Втората част за, против, въздържали се. Благодаря, приема се. Параграф 22. Първоначален текст. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, благодаря, приема се. Параграф 23. Първоначален текст. Първата част за. Против. Въздържали се. Благодаря. Приема се. Втората част за. Против. Въздържали се. Благодаря. Приема се. 26 параграф. Първоначален текст. Първата част за. Против. Въздържали се. Благодаря, приема се. Втората част за. Против. Кой се въздържа? Приема се. Благодаря. Параграф 27. Първоначален текст. Първата част. За. Против. Въздържали се. Благодаря. Приема се. Втората част. За. Против въздържали се. Благодаря. Приема се параграф 28. Първоначален текст за, против, въздържали се. Благодаря. Приема се. Преамбилна точка F. Първоначален текст за, против, въздържали се. Благодаря. Приема се. Сега ще гласуваме по цялата резолюция. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Bardzo о справдзение, а więc гласуване електронично. Бих искал да направим проверка електронно гласуване, начало на гласуването. Гласуване, застай замкнете. Край на гласуването. Приема се. А teraz e, dziękuję za sprawne głosowanie. Przechodzimy do sprawozdania. Благодаря ви за това гласуване. Сега ще гласуваме по доклада на госпожа Хюбнер и на господин Лайнен реформа на избирателното право в Европейския съюз. И така. Започваме с блоковете. Кто е спречив? За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 12. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Гласуване е замкнента. Край на гласуването. Приема се. А, поправката е шуста. Изменение 26. По именно гласуване. Начало на гласуването. Głosowanie застае замкнента. Край на гласуването. Приема се. Изменение 50. На зелените по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 63 на НП, социалистите и ЯОТЕ. По именно гласуване, начално гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 35 на АОДЕ за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение второ, по-отделно, първа част, по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втора част. По гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 51 на зелените пада. Изменение 3. По именно гласуване, начално гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 42. Пада. Изменение 7. Поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Окей. Okay. Uh, poprawka została odrzucona. Musimy powrócić, przepraszam. Отхвърля се, но трябва да се върне малко назад на изменение 42, което трябва да бъде подложено на гласуване. Изменение на НП. Гласуваме го в две части. Първа част по именно гласуване, начало на гласуването. Гласуване zostaje zamknięte. Край на гласуването. Приема се. Втора част, по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 43 на НП в три части. Първа част по именно гласуване, начално гласуване. Край на гласуването. Приема се. Втора част по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Трета част по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Заповядайте. Yeah. Е, е, Господин председател, третата част няма никакъв смисъл. Не искаме такова качество през 2024. тук мисля, че тази част трябва да се преразгледа. Искаме следващия път, а не 2024 качество. Така че сме против и не трябваше да гласуваме тази трета част. You're right. Uh, поправка шу... Прав сте. Изменение 6 отпада. Изменение 52 на зелените по именно гласуване. Поправка друга również упада. Казват ми, че 52 отпада. Е, следователно ще гласуваме изменение 8. По именно гласуване, начало на гласуването. Głosowanie zostaje е, е замкнента. Край на гласуването. Приема се. Изменение 9 на комисията за против въздържали се. Приема се. 53-то пада. 54-то пада. 22-ро за. Против. Въздържали се. Приема се. 55-то пада. 41-во на НП и социалистите и демократите по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменения 56 и 57 падат. 58 също. Гласуваме 28. По именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 1. Първоначален текст в 5 части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част по гласуване, начално гласуване. Край на гласуването. Приема се. Трета част по гласуване, начало на гласуването. На здраве. Край на гласуването. Приема се. Четвърта част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Пета част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втори параграф. 61 изменение на Икаре. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Оригин... Първоначалния текст по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 4. Първоначален текст по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването.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 Отхвърля се. Параграф 6. Първоначален текст. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 6. Изменение 45 отпада. Параграф 7. Изменение 64D. именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 8. Първоначален текст. именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 9. Изменение 46. Пада. Гласуваме първоначалния текст на параграф 9 в две части. Първа част, начало на гласуването, поименно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Втора част по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. След параграф 9, изменение 47 на зелените по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Е, поправка 308. Усма, група Жироних. Изменение 48. Групата на зелените. Отпада. Преминаваме към 44D. Изменение на НБ. по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се.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 Въздържали се? Приема се. Втора част по име на гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 49-то. Параграф 29 от групата на зелените пада. Преминаваме параграф 22, първоначален текст, две части, първа част. Моля гласувайте. на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Втора част. По на гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 24, първоначален текст по име на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Позоваване е четвърто, първоначалният текст. За, против, въздържали се, Приема се. 62 изменение на НП Социалистите демократите за. Против. Въздържали се. Приема се. ще ви помоля да вдигате ясно ръка. По-лесно ще бъде да преборим гласувалите.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 Съображение Е, изменение 36 на ЕНФ. По има на гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Съображение е първоначалният текст за, против, въздържали се, приема се. Изменение 33 на ЕКР. По има гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Съображение J. Първоначалният текст, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, Приема се. Съображение ЕО, изменение 37 на ЕНФ. По на гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Съображение М от първоначалния текст. Две части, първа част за, против, Приема се втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 59 на ЕКР за, против, въздържали се, отхвърля се. Съображение М, първоначален текст, първо на гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение Н. Първоначален текст, две части. Първо, първа част за, против, въздържали се. Приема се. Втора част за, против, въздържали се. Приема се. Или поне така ми се струва. Съображение О. Първоначален текст. По именно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Нека да изчакаме резултатите. Приема се. След съображение П, изменение 34 на социалисти и демократи, АОД по на гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Точка Q, изменение 32 на ЕКР, по на гласуване, моля гласувайте.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 ако има на гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част. По име на гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Точка У от преамбрила, изменение 60 на екара е за, против, въздържали се. Отхвърля се изменение 38 на ЕНФ. По име на гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Първоначалният текст в три части и първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се трета част. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение В, изменение 39 на ЕНФ. По име на гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Първоначалният текст по име на гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение W, не 40 на E, не в по на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Съображение W, първоначален текст, първо на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение Хикс, първоначален текст, промена гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. АА, първоначален текст, промена гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването.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 Съображение е в първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. Съображение АГ, първоначалният текст, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Не ми стана много ясно. Гласуваме по именно втората част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение А. Хаш. Първоначалният текст. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега гласуваме цялата резолюция. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Благодаря на всички и добър апетит на онези, които отиват на вечеря. Завиждам ви и то много ви завиждам. Thank you, President. Very good. <laughs> Um, we'll have a little pause now. Yeah.